но не искам да започваме с дневния ред. Преди и от ваше име и пред вас да кажа колко сме възмутени от бруталното убийство на един войник в Лондон вчера и ще помолим нашия председател да изкаже а, нашите съболезнования от, от наше име на семейството на този човека господин Дол. Обикновено не взимам думата, но днес имам въпрос към колегите социалисти. Предизборната кампания в България приключи. Резултатите вече са ясни и може да бъде постигнато създаването на правителство, като социалистите в България не изключват участие и подкрепа от страна на националистите от Атака. Това казаха не свобода вчера. Ние сме готови да изпием тази горчива глътка. Така че имам въпрос към социалистите. Смятате ли да станете ам, заложници на Сергей Станишев, който е председател на Българска социалистическа партия и на Европейската социалистическа партия с а, заложници на една утрена социалистическа партия, чийто лидер смята, че Европейския съюз е колонизатор, който трябва да бъде изгонен от страната. Задавам ви простият въпрос дали, е, дали е една подкрепа страна на атака, дори и неофициално не представлява ли ам, компрометиране на европейското бъдеще на страната. Смят, може ли да се прилага подобна система на две мерки, два аршина? Аз е, съм убеден в демократичните позиции на Социалистическата партия в защита на Европа и затова се отправим към вас този въпрос. Колегата Герреро Салам. Благодаря ви, господин председател. господин Дълс направо вярва в, в демократичността на социалистите, тъй като ние сме много важна група и ние винаги сме защитавали демокрацията в Европа. Защитаваме я и в други държави. чието правителства НП защитава, включително и тук в Европейския парламент. Господин Томно пита дали сме заложници, ние ви отговаряме. Не, не сме заложници на никога. Ние защитаваме нашите ценности, нашите демократични принципи. А, колегин Паванова. Колегата Паванова. Because... Имате ли някакъв проблем, защото съм жена или какво? Уважаеми председателю, господин Дол, служете се слушалките. Благодаря, че казахте това. Това, което казахте е изключително важно. С цялото ми уважение искам да ви припомня, че щях да се радвам, ако направихте същите забележки преди 4 години, когато ГЕРБ член на НП от България, формираха правителство с подкрепата на същата партия, която а, споменахте, но сега сте се извлякли очевидно полука. Благодаря ви много за това, а, че а, прозряхте истината за България. Уважаеми колеги, предстои ни гласуване. Всяка група може да вземе думата госпожа Хармс, за да приключим под тази тема. Уважаеми господин Дол, уважаеми колеги, не считам, че е, е неважно господин Дол да засегне тази тема, но ми се струва, че ние тук в е, Европейския съюз е, не трябва да се безпокоим само за България, когато говорим за демократично развитие. Съществуват много държави и членки, според мен, където става все по-трудно да се отстояват европейските ценности, европейската демокрация. Миналата седмица говорихме за Унгария, по-рано обсъждахме Румъния и аз там бях доста озадачена от позицията, застъпена от либералите. Ние също се вълнуваме от положението в Италия, като се има предвид развитието на нещата в Гърция, вероятно скоро ще се наложи да обсъдим ситуацията и там. Искам да използвам тази възможност, за да кажа, че докладът на Тавареш, посветен на, на Унгария, съдържа цял каталог от инструменти, които ние като европейци можем да използваме за да защитим нашите ценности. И, дами и господа, трябва да излезем от тази ситуация, при която европейските политически групи считат, не отчитат, че кръвта е по-плътна от водата и че трябва непрекъснато да защитават сестринските си партии. Господин Комбендит. Колега Комбендит, позволихте си израз, който е недопустим в тази зала.